Ladies and gentlemen, good afternoon. Добър ден, дами и господа. Ще припомня на вас, а се надявам вие на колегите, които закъснеят, че по-късно ще се гласува. Ако картата ви за гласуване не е с вас, моля да си я набавите до гласуването. Първата точка – е приемане на дневния ред. Ако няма възражения, може да се смята за прият. Съобщение на председателя. Няма превод на хърватски и галски. Службата за новаторство на Генерална дирекция ITEC би искала да проведе експеримент с засилена или завишена реалност. Затова по време на заседанието ще се снима с обектив 360 градуса. Надявам се да ви е ясно, може би не. Чисто политически погледнато, може би е по-добре да няма чак 360 градусови становища, но се надявам нещата да протекат гладко. На второ място изслушването на сър Джулиан Кинг, кандидат за комисар за сигурността. Направено бе предложение сър Джулиан да бъде следващия комисар на Обединеното кралство. Изслушването му ще бъде на 12 септември, понеделник, идната седмица в Страсбург. Това изслушване ще започне в 7 часа вечерта до 10 вечерта. За съжаление ще работим късно. След това ще има среща на координаторите на 13 септември сутринта, за да се направи оценка на изслушването. Председателят на комисията ще информира след това председателя на парламента, тъй като същата седмица трябва да се приеме седа... а, извинете, решение в пленарната зала. Знам, че сроковете притискат, но се надявам да се подготвите с въпроси за това изслушване. След това препоръките на координаторите. Първо, избор на докладчици. Госпожа Сарджентини е докладчик на проекто доклада предложение за директива на Европейския парламент и на съвета, променяща директива от 2015-849 за предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризма и в изменение на директива 101 от 2009 година. Госпожа Файон ще бъде докладчик по проекто доклада за регламенти за стандарти за квалификациите на граждани на трети страни или патрити, като бенефициери на международна закрила, за да се даде единен статут на бежанците или лицата, които могат да получат вторична защита. Господин Мораес, като председател по опростената процедура, точка 50 е докладчик за споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Народна република Китай и Европол. Госпожа Лаура Ферара е докладчик за предложението за регламент, което създава единна обща процедура за предоставяне на убежище и отменя директива 32 от 2013 година. Госпожа Софи Антвелт е докладчик за предложението за директива за условията за прием, което изменя директива 33 от 2013 година, което пък залага стандарти за приема на кандидати за международна закрила. Имаме също така и докладчици по становища. Госпожа Млинар координация, извинете, координация за определени разпоредби, предвидени по закон, свързани с аудиовизуалните и медийни услуги, имайки предвид променящите се пазарни условия. Госпожа Пагазаур Тундуа за легитимни мерки за защита на подаващите сигнали е, в публичен интерес, когато оповестяват е, поверителна информация. Мога ли да ви помоля да одобрите препоръките на координаторите под правило 2005 година от 6 юни 2016. Благодаря. Преди малко споменах да си набавите картите за гласуване, тъй като ще има електронно гласуване. Гласуването ще започне в 5.30. И сега преминавам към трета точка. Европейската агенция за сътрудничество в сферата на наказателното право или Евроюст ще изслушаме представяне на годишния доклад за 2015 година от е, госпожа Конингс, която е председател на Евроюст. Уважаеми колеги, представянето на госпожа Конингс ще бъде последвано от обмен на мнение. Заповядайте. Е, Благодаря, председателю. Уважаеми дами и господа, почитаеми депутати, за мен е чест да ви представя доклада за дейността на Евроюст. Става дума за дейността през 2015 година. На първо място искам да благодаря на всички а, над 300 служители на Евроюст, които миналата година работиха много усилено, за да можем да се борим с организираната престъпност и тероризма. Преди лятната вакансия представих този доклад на служителите, за да ги мотивирам в времена на криза, на бюджетни съкръщения, в времена на безпредседентни заплахи, пред сигурността и е, пред наказателното право, е важно да знаем какво сме постигнали и на къде отиваме. Благодаря на онези, които подкрепят Евроюст за постигане на своите цели. Може да ми покажете следващия слайд. На този слайд е, виждате, че времената са сложни. През 2015 година имаме увеличение с над 23% на казусите в сравнение с 2014. 2015 година имаме 2214 преписки. Това означава, че Евроюст я, ясно може да каже, че услугите на Евроюст са нужни, те се ценят и единственото безпокойство, което съществува, е свързано с съкръщаването на бюджета и увеличаването на задачите. Това, което започна през 2015, свиване на бюджета, продължава и 2016. А от друга страна не може да очакваме намаляване на престъпността. Точно обратното. На следващия слайд отново съм изложила факти Както казах, над 2214 преписки, трети страни участват по много от тях, над 298 от тях. Става дума за координация в съдебната сфера. Цифрите са значителни. Има три основни вида престъпна дейност, които са засегнати. Престъпност, киберпрестъпност, незаконна миграция, трафик на хора, организирани престъпни групи. Координация имаме с Имаме 13 координационни центъра и работим с други агенции по всяка една от тези преписки. Основната дейност на Евроюст е координационни срещи. Над 270 такива сме организирали. Ако сравним тази цифра с организираните пред предишната година, имаме близо 40%, 39% всъщност, процента увеличение на срещите и заседанията. Това означава, че все повече магистрати, всички нива идват в Хага, за да говорят с нашите колеги по въпроси, свързани с тероризма и престъпността. Трябва да действаме, трябва да реагираме бързо. По време на координационните срещи и заседания се изграждат стратегии, изготвят се оперативни програми и се вижда как бързо може да се действа. През 2015 година организирахме 13 координационни центъра. Основните приоритети ще засегна. Един от основните координационни центрове е този, който е свързан а, с чуждестранните бойци. Видяхме се точно преди това, което се случи в Париж. Имаме съдебно сътрудничество, координация и координационен център. Той се проведе точно преди а, нападенията в Париж с очевиден успех. Uh, uh, Подкрепили сме много инициативи с финансова помощ и много други. 68 съвместни разследващи екипи са подкрепени от нас. Те предоставят правна помощ. Работи се екипно в дух на зачитане на законодателството. Европейската заповед за задържане над 290 и две преписки последствия са минали при нас. Бюджетът за 2015 година 33.818 милиона. Не е много, макар че звучи като много. Е, изпълнен е този бюджет. 99,86% е изпълнението на бюджета. Нека сега да погледнем под лупа престъпността. От какво имат нужда съдебните органи? Ние сме мост. Ние помагаме на тези органи, те с наша помощ изготвят стратегии, по-бързо работят по правното сътрудничество, свързват се с трети страни, с които по-трудно се поддържа връзка. Много е важно да имаш точните контакти с точните лица в трети страни. Говоря и за Близкия изток, и за Турция, и за много други държави, в които имаме нужда от добри контакти. Ние много зависим от исканията, които идват от съдебните органи в държавите членки това всъщност води нашата работа. Тези заявки за помощ оказват своето въздействие. Всички държави членки са изпратени пред а, киберпрестъпност, тероризъм, незаконни мигранти, каналджийство. Държавите членки понякога трудно се справят с е, високите нива на миграцията всички се занимават и с проблемите, свързани с каналджийството. Някои от тях имат проблеми с чуждестранните бойци. Киберпространството се развива също много бързо и най-безграничната престъпност е тази в цифровия свят. Трябва да разглеждаме с събиране на доказателства, въпроси свързани с юрисдикция и така нататък. Това са проблемите пред съдебните органи. Имаме също и план за действие за миграцията. Имаме заключение на съвета. С голям интерес проследихме също заключенията на съвета доклада за 2015 година, всички те казват, че трябва да се съсредоточаваме върху трите приоритета – незаконните мигранти, тероризма и киберпрестъпността. Има и други престъпници обаче, онези, които извършват измами, перат пари, натрупват средства от корупция, екологични престъпления и тези видове престъпност не могат да бъдат неглижирани – те могат да бъдат свързани и с трите, които споменах като приоритетни по пряк или непряк път. На следващата плака мога да кажа, че през 2015 година се съсредоточихме отново върху чуждестранните бойци. проследихме случващото се е, с атаките в Париж, помогнахме на прокурорите а, още от самото начало при преследването на тези лица, които извършиха терористичните нападения и в Брюксел, и при другите такива нападения. Имаме неформална мрежа за контакти между прокурори, които преследват терористични групи. Поне веднъж годишно се срещаме, вече 10 години, обменяме челен опит, полуки. Имаме ясно наблюдение на това, кои а, от а, преследваните за престъпления в тероризъм са били осъдени. Говорим за това как може да постигнем бързи резултати и как по-бързо да се въобще приключват под наказателни производства. Излязахме с един доклад отново, свързан и с преследването по съдебен път на пиратството. Имахме на западния африкански бряг проблеми, сега те се прехвърлят на източния. CBR и Handbook. Това е много важен наръчник, свързан с ядрената безопасност и терористична дейност, свързана с ядрени оръжия. Следим всички групи, които се занимават с това. Миналата година предоставихме на министрите на вътрешни работи и министрите на правосъдие един доклад със своите заключения за това какъв е най-добрият път за борба с чуждестранните бойци. края на юни се срещнахме с прокурорите, които преследват терористични групи. Повдигнахме много интересни въпроси и ще предоставим доклад през ноември. Тази работа тече. Знаем, че има сериозен проблем, защото заплахата продължава, рисковете също. Не може да си позволяваме да спираме работа. На следващата плака говоря за киберпрестъпността, нещо точно толкова значимо, както и борбата с тероризма. През 2015 година един прокурор започна да работи с нас, който занимава с киберпрестъпност. Той работи с Центъра за борба с киберпрестъпността по всички съдебни въпроси. Информира колегите и участва в предизвикателствата или поне тяхното решаване. Успяхме да убедим госпожа Линч, е, министър на правосъдието на САЩ, е, да изпрати един специализиран прокурор от САЩ, тъй като голяма част от доказателствата да можем да намерим в САЩ. Имаме нужда от действия, реакция, бързо действие. Така че работихме много добре с този прокурор. Имаме и други такива прокурори. Нужна наистина мрежа за специализирани в киберпрестъпността прокурори и вече е решено да се започне тази мрежа която ще бъде подкрепена от комисията. Евроюст трябва да действа като мост с 28-те съдебни органа, изправени пред безпредседентната киберпрестъпност. На следващия слайд няма нещо ново, вече знаете това. Сега говоря вече за дела и реални проблеми не само в държавите, където пристигат иммигрантите, ни, нито само в транзитните или държавите по дестинация, във всички държави. Силно си спомняте камиона, който бе намерен в Австрия през август 2015 година с незаконни мигранти. Работихме с Австрия, с България, Унгария и Германия. Бе намерен камиона в Австрия. Шофьорите на камиона бяха българи. Онези, които бяха измислили плана, бяха унгарци, а крайната точка на пътуването бе Германия. Надяваме се това да е последния такъв случай, макар че бяха намерени и други. Съдебната ни работа бе много осложнена. Вече бяха започнати оперативни действия по такива пътувания. Силно сте го чули този случай, но има много други случаи, където разбихме други мрежи и подхождаме по-тактически и стратегически. Подкрепихме кризисните центрове в Гърция и Италия. Тематична работна група разработихме Имаме лице, което се занимава чисто стратегически с тази тема. Е, когато преследваме съдебно това престъпление, трябва да видим по какъв път това се преследва тук, за какъв вид престъпление или престъпен състав говорим в различните държави. Ами уликите, откъде се събират, какви стъпки трябва да се предприемат как можем да съберем убедителни улики от Турция, от Западните Балкани, от Северна Африка, много важни въпроси. Трафик на хора. Срещаме се с специализирани прокурори и излязахме доклад с, за трафика на хора, цел експлоатация. Много важен слайд е следващия. 2015 година се занимахме с 39 контактни точки. Това е една мрежа по цял свят. Вече са 40 през 2016 година, тъй като имаше нови присъединили се. Имаме по едно лице за контакти, т.е. в 40 държави. Това са лица, с които може поверително да се работи. Сключихме споразумение за работа също и с други. Подписахме споразумение за съдебно сътрудничество с Черна гора, Украина и чакаме за влизането им в сила. 2015 година Работим и с един швейцарски прокурор постоянно, заедно с норвежки, американски колеги. Тези трима прокурори са прокурори за връзка и те наистина работят отлично. Цяла планина от преписки има по тези въпроси, свързани с тези държави. случаите с тероризъм или този случай, който случих по-рано, еврейските терористични нападения в Париж. Там имахме помощ от а, норвежки и швейцарски прокурор. Случая започна на 12 декември, благодарение на колегите от Швейцария и Норвегия успяхме да повдигнем обвинение на 10 лица. Както виждате, реални резултати. И накрая, последния слайд. Предизвикателствата и как изглеждат нещата. Работим, както чухте по тези лица за контакти. Съветът потвърди, че нашите приоритети са истинските препоръки. Имаме шести кръг, взаимни оценки в държавите членки. Заключенията срещат разбиране и след това се прилагат и на ниво държави членки. И нов регламент за Евроюз трябва да бъде прият. Очакваме той да бъде прият. Това зависи, разбира се, и от а, другия регламент. Регламента за Европол е сходен на този, а, с който ние а, ще бъдем пред който ние ще бъдем изправени, трябва всички заинтересовани страни и всички брънки в веригата сигурност да бъдат подсигурени. Съсредоточили сме се върху BIF или BIF. Също така работим по много въпроси. Многогодишната стратегия 2016-2018 се съсредоточава върху три сфери – оперативна работа, стратегически задачи и организационни развития. Ние сме оперативен съдебен център и можем а, да работим повече, ако, разбира се, ни се предоставят необходимите ресурси. Освен това са необходими добри инструменти, уликите и разбира се средства, средства, пари. Ние допринасяме на базата на оперативната експертиза в сферата на сътрудничеството. Искаме да бъдем професионалисти, гъвкави, ефективни, ефикасни и, разбира се, а, слагаме в центъра своите клиенти. Работим за прокурорите, искаме те да работят отлично. Ще се преместим в нова сграда 2017 година, края на годината някъде. Това е чудесно, защото сега сме разпръснати в две сгради и проблемите свързани с сигурността, като че ли не изглеждат много добре, но е, прехвърлянето върви по план. Има обаче един проблем. Ако погледнем последния слайд, на него виждаме, че все повече трябва да работим с по-малък бюджет, а задачите ни се увеличават. Искахме, разбира се, като добри ръководители да видим какво може да бъде премахнато като разход, как да се работи по-ефикасно. Сега сме в края на това на този преглед и, видяхме, и виждаме, че изобщо агенциите, свързани с сигурността, са получили голяма подкрепа от институциите. Ние сме изключително важни и сме основна част от веригата за сигурност. когато имаме арест или когато има обиск, ако няма допълнителна работа в съдебната сфера, нещата винаги ще приключват неуспешно. Не може да си позволим да се провалим и да не се възползваме от тази възможност да затворим веригата за сигурност. В сферата на правосъдието може да кажем, че броят на делата се увеличава. Бюджетът обаче остава същият. Дори имаме свиване на оперативния капацитет. Пет поста бяха взети от нас и това наистина е голям проблем като добра домакиня и добра директорка на тази организация, трябва да кажа, че това няма да се приеме от европейските граждани, защото си играем с тяхната сигурност. С моите 350 служители не може да понеса тази тежест. Добрите новини са, че получихме подкрепя, подкрепа от членове на Европейския парламент, Искахме е, коригиращ бюджет. Искаме 3 милиона евро повече. Не за да харчим, а просто когато се преместваме а, е, новата сграда, трябва да покрием сигурността в три сгради. Трябва да сме сигурни, че хората, които се прехвърлят от една сграда в друга, а, е, и полицаите, и прокурорите, а, продължават да обменят информация по сигурен начин. Трябва да изграждаме мостове с Европол, не само в EC3 и киберпрестъпността, но и тероризма, но що се отнася до незаконните мигранти. Имаме нужда от хора. Наистина, това е вик за помощ. Но това осложнява нещата. Благодаря ви за подкрепата на 31 август, но трябва да се прави много повече. Uh, uh, благодаря ви. Uh, благодаря ви за изчерпателното поучително експозе и сега ще пристъпим към размяната на мнения. Много ми хареса е употребената от вас фраза буря в чаша вода. Ние на английски обикновено казваме буря в чаша чай. Е, вероятно това се дължи на обичта ни към чая. Но така или иначе ясно е за какво става дума. Кой колеги желая да коментира, да, да се изкаже? Да, госпожа Гризбе. Е, благодаря, господин е, председател. Благодаря ви, госпожо директор на Евроюст за сбитото изложение, което допълва подробния доклад по 2015 година. Ние приветстваме, разбира се, с колегите нарасналия брой случаи, с които се занимава Евроюз, това, че държавите се отнасят с доверие към него, оползотворяват, използват активно инструментариума на агенцията. Е, както и вие казахте, а ние сме убедени, този инструментариум е от стратегически характер – предвид днешната криминогенна обстановка, крайно тежка, в държавите членки и в цяла Европа и представя действителен и при това координиран отговор на днешната драматична, както казах, обстановка във всички държави членки и в частност у нас във Франция. Едно съображение и два кратки, три кратки въпроса. Първо, Бих искала да реагирам казаното от вас за финансовата издръжка, за бюджетното обезпечаване на вашето щатно разписание. Когато гласувахме е, по е, бюджетните аспекти, в нашата комисия ние с мнозинство приехме чрез изменение на бюджета да ви бъдат възстановени необходимите средства, но знаете, нашата комисия не е единствена е, в това начинание и е, остава да се надяваме, че бюджетната комисия на парламента ще възприеме нашето становище. Но, уверявам ви, ние се отнасяме с крайна чувствителност е, към вашите съображения. И сега въпросите. Вие в своето изложение подхванахте едно от най-значимите аспекти на, на днешната ни работа в правоохранителната дейност, а именно обмена на информация. Във всички разговори по този въпрос се, се, се засяга и този аспект. Преди две години в доклада за действията на е, френското звено, френското бюро на Евроюст, е, се каза, че броя на информационните обекти, е, подавали на Евроюст, в частност от 36-те апелативни съдилища във Франция, намалява и само един от тези 36 съдилища във Франция е подавал информация на Евроюст. Предполагам, че подобна е, ако не и една и съща обстановка наблюдавате и е, по отношение на други страни. И променили ли се нещата, е, ви питам, от две години насам или всъщност тази неохота да се обменя информация, която е основно средство за борба с тероризма, е преодоляна Вторият ми въпрос е, е все така във връзка с е, да, обмена на информация, но, но малко в по-друг е, друг смисъл. Знаете, почти като в купчето на Рубик, от която е страна да го погледнеш, този въпрос възникна. Можем да говорим за оптимално движение на информацията с оглед на достъпа, която, който могат да осъществят държавите членки до съдържащата се в Евроюст информация. Към датата на вашия доклад само 13 държави членки е, значи, са имали достъп до, до вашата база данни, т.е повече от половината от държавите членки не са имали такъв достъп. Греша ли? Във всеки случай какво е положението? И най-сетне е, на третия ми въпрос, вие отчасти вече отговорихте в изложението си, е, що се отнася до сътрудничеството, както вие казахте, с 43 страни е, от цял свят днес абсолютно уместно и, и значимо е, е това дело на на Евроюст. При последната ни среща с вас говорихме за спогодбите за сътрудничество, сключени през 2016 година. И в тази връзка се изрази намерението за работа с такива спогодби с Албания, Босния Херцеговина, Израел и, и, и, и други. Е, ще приключа скоро, госпожо председател. Но така или иначе, е, е, вие, госпожо директор, заявихте, че тези ви намерения са от приоритетно значение. Постигнат ли е някакъв напредък в тази връзка? Ако вземем Сърбия и Албания, определено сътрудничество с тези страни е от неотложен характер. Благодаря ви. Следващият въпрос. Благодаря ви, господин председател. Неотзовна платформа współpracy. Благодаря за представенето на годишния доклад на Евроюст. Евроюст наистина е необходима платформа за сътрудничество между държавите членки и техните съдилища. Евроюст а, се занимава с многобройни разследвания. А що се отнася до бюджетните проблеми на организацията, ще трябва да направим задълбочен анализ в това отношение, но позволете ми да ви задам въпрос. Според вас, а, как трябва да оценяваме приятите разпоредби и как се прилагат те в държавите членки. Става въпрос за разпоредбите за борба с тероризма и трафика на хора. И още един въпрос. Смятате ли, че Евроюст е действал ефективно по отношение на различни наказателни производства. Помните френско-бългийската дискусия след последните терористични атаки. Тогава много хора се питаха дали законовите разпоредби се прилагат ефективно, особено пък в Белгия, в областта на борбата с тероризма. Та, за това ви питам лично да кажете има ли такива анализи в Евроюст за начина по който са протекли наказателни производства, които всъщност трябва да бъдат най-важният инструмент в борбата с тероризма. И освен това, как гледате на сега действащите наказателни разпоредби, достатъчно ефективни ли са те? И още нещо за трафика на хора. Смятате ли, че в нашите правни системи трябва да се промени нещо в това отношение? И храните ли надежда по отношение на работата по директивата за борба с тероризма, която всички се надяваме да стане по-ефикасен инструмент? Е, Госпожа Гомес. Благодаря ви, госпожо директор. Но сега Докладът е за дейността ви от 2015 година, а <laughs> приключва 2016, така че бих искал да се възползвам от възможността днес да ви запитам за препоръките ви за напред, с оглед констатациите от 2015 година и онова, което вече вършите тази година. И понеже вие подчертахте как престъпността свързана с трафика на, на хора и, и, и миграцията са на, на преден план във вашето внимание. Какви са вашите препоръки? И към нас, и към държавите членки. Е, не е ли вярно, че положението до голяма степен се дължи на обстоятелството, че Европейският съюз няма законосообразни начини, е, не е заложил на законосъобразните начини да предостави на мигрантите и на бежанците възможности, ако щете да спазят закона. И при това тези хора всъщност е, нямат е, друга възможност, освен да се осланят на трафикантите, на престъпниците, да, да разчитат за живота си на тези хора. И по този начин ние фактически не създаваме ли работа на трафикантите. И да ви питам за, така да ги наречем, е, законната контрабанда от страна на нашите собствени е, правителства, е, благодарение на, на техните програми в някои случаи, да кажем в Малта, в собствената ми страна Португалия са водени разследвания. Министъра на външните работи от предходното правителство е обект на разследване по настоящем. Оказва се, че високопоставени магистрати и, и полицейски служители са се занимавали с престъпна дейност. И, и така фактически се проявява явлението внос на организирана престъпност в Европейския съюз. При пълна тайна, всъщност, съответните държавни органи отказват да ни уведомят за лицата, на които са издавали така наречените златни визи или разрешения за пребиваване в някои от тези случаи, предполагам, е, е въвличан и, и Евроюст е, и аз ви питам дали знаете нещо. Е, особено, що се отнася за прането на пари. А и смятате ли, че звената за финансово разследване всъщност са обезпечени и финансово и кадрово да се справят е, с този проблем? А, аз е, наскоро четох тук един много интересен доклад за възстановяването на а, е, неправомерно придобити средства. В, през 2015 година бяха констатирани някои проблеми, дали са преодолени. А и между другото, панамската афера. Ние в Европейския парламент ще започнем разследване по, по този случай. Има, има, има правителства, които се насочват на там също и смята ли Евроюз да им съдейства. Сега, що се до тероризма, Евроюз беше сред институциите, които категорично отстояваха идеята за приемане на нормативния акт за пасажирските данни. Добре, каква е ползата от това, според вас? Питам ви, защото според мен в тази уредба на пасажирските данни има сериозни, сериозни недостатъци. И не само аз. Е, ние предлагаме и частните въздухоплавателни средства да бъдат включени. Например, е, наскоро научих, че един е, йордански саудитски принц е спрял в... е бил заловен фактически в Йордания, поради това, че на частния му самолет е, е, е намерено огромно количество каптагон. Знаете, фактически е, наркотик. И в Ница и къде ли не, по, по разните лъскави места из Европа, едва ли някой подлага на проверка частните самолети на саудитските принцове? Тата на, Рожда, на Йордания ли трябва да разчитаме? Ам, председателят ам, бих изчакал за още няколко въпроса, но явно времето ни притиска. Моля ви сега, госпожо директор, да отговорите, преди да дам възможност на колегите за още въпроси. Благодаря ви за въпросите. Ще отговоря е, бързо на унези въпроси, на които имам лесен, тъй да се каже, отговор. Разбира се, ще ви пиша е, за останалото. Е, благодаря ви за зададения въпрос. Е, да, разбира се, е, подходът трябва да бъде координиран. Е, това е, пар екселанс призванието на Евроюст и ние сме ви горещо признателни за подкрепата, която ни оказа вашата комисия, Европейският парламент, що се отнася до бюджетния въпрос. И сега, що се отнася до обмена на информация? Това, това е неразделна е, част е, от е, решението за нашето създаване още през 2008 година. <clears throat> Два члена, 12-13, предвиждат създаването на система за обмен на информация във всяка от държавите членки. Че първо тези системи трябва да съдържат и черпателна информация и от друга страна да са пряко свързани с Евроюз. И вие казахте, да, до сега 13 на държави членки са осъществили такава една защитена връзка между своите информационни системи и системата на Евроюст и се върви, върви се нататък така, знаете, Рим не е построен за един ден, трябва да се даде време. Но предвид голямата терористична заплаха днес, очевидно този процес трябва да се ускори. И, и впрочем, това се наблюдава. Вие споменахте 36-те апелативни съдилища във Франция. Можем да кажем, че все по-голяма част от тях е, е, ни съдействат, отнасят се е, към Евроюст. Както казах вече, ние участваме в разследването на парижките атентати. Държим непрекъсната връзка с разследващите екипи на място, но сте права, наистина още и още трябва да се направи така че всички, наистина, всички държави членки да се включат. Да не се окаже това просто една е, мечта. Да се стигне по-скоро е, до идеята е, Евроюз да се да действа като информационен център обвързващ държавите членки. Но за това, разбира се, информационното обезпечаване е вътре във всяка държава членка, доколкото това се отнася до случаите на нейна територия, да, да, да, да, да бъде заздравено. Страни като Италия, например, наскоро е, е, промениха вътрешната си уредба. Е, Националната служба за борба с мафията е, сега вече е натоварена с е, борба и с тероризма и тази служба съответно обобщава информацията. После други държави, можем да кажем, като Испания, са положили сериозни усилия. Е, отделен е, е, е личен състав, е, който да се занимава на практика в реално време е, с, с информационното обезпечаване на, на връзките с Евроюз. Така че можем да говорим за еволюция, макар и не за революция. в крайна края ще става въпрос и за интересованост на държавите членки. Но аз смятам, че е, държавите членки е, все повече осъзнават е, добавната стойност е, от е, сътрудничеството си, информационното си сътрудничество с Евроюст. Аз е, понататък в отговор на вашия въпрос мога да потвърдя, че е, преговорите ни с Сърбия и Албания за сключването на спогодби за сътрудничество са в ход – наистина тези, тези страни, наред с други, са приоритетни за нас. Е, разбира се, защитата на личните данни е неразделна част от тези разговори, доколкото нямаме пълна гаранция, нямаме пълна сигурност за спазването на, е, на нашите стандарти за защита на личните данни, напредваме бавно, е, но във всеки случай напредваме. Благодаря на господин депутата от Полша, Евроюст, трябва да ви кажа, не анализира националните законодателства. Това, което бих могла да ви кажа, е, че във всички наши доклади е, е за тероризма ние настояваме е, за общи решения, общ подход към общите проблеми, от което следва и законодателство, е, между е, е, държавите членки. Е, нали, в, в, в законодателството да, да се възприемат в националните законодателства международноправните актове, като резолюцията на съвета сигурност на ОНЕ 2178 или актове на, на, на съвета на Европа. Ние непрекъснато го подчертаваме това. Уверявам ви, И от друга страна, общото законодателство е, не е достатъчно, т.е. това, което действа на равнището на Европейския съюз не е достатъчно. Що се отнася до националното е, законодателство, то не е наша прерогатива. Но трябва да се работи по финансовите разследвания, по електронните доказателствени материали, по сътрудничеството с третите е, държави при пълно зачитане на върховенството на закона. трябва да се направи немалко. Говорим по законодателен път също и за дерадикализацията и, и превенцията на тероризма. Много и много може да се направи отвъд е, е, периметъра на наказателното право е, в тесния смисъл на думата. Благодаря на госпожа Гомес е, за зададените от нея въпроси. Аз ги споменах е, тези неща в своите препоръки, всъщност тук, е, в своето изказване, току-що, е, в това число за финансовите разследвания, в тясно сътрудничество с звената за финансово разследване, с органите, които се занимават с иземване на незаконно придобити финансови средства. И, и, и това се обсъжда е, е, на, на, на всички стратегически е, съвещания, които провеждаме, в това число и за трафика, и за незаконната иммиграция. И, и в това отношение също трябва да подчерта електронните доказателства. Онова, което става в електронната среда, е изключително важно и, и с него обаче се борави, се борави трудно при тежки условия. За съжаление, не мога да говоря за следствията, които са в ход. Те са много. А, и в отговор на вашия въпрос, аз не бих могла да бъда конкретно, конкретна, а, тъй като а, собственост, собственик на информацията, с която разполагаме, проче, са държавите членки. Що се нас до пасажирските данни, ние все пак е, не бяхме сред първите, е, настояващи за, за е, уредбата на този въпрос, нито сме работили особено по него. Има, има други агенции и ведомства. Разбира се, ние сме за уредбата на тази материя. Ако са допуснати пропуски, разбира се, аз съм съгласна с вас, те трябва да бъдат попълнени. Благодаря ви. Благодаря. Предполагам, колеги, всички имате екземпляр от доклада, е, с който може да се запознаете подробно. Е, благодаря ви. Um, а сега, госпожи и господа, ще пристъпим към е, състоянието на основните права и свободи в Европейския съюз като разгледаме проекто доклада е, под същия наслов. Е, нашата комисия, е, както знаете, отговаря за защитата на територията на Европейския съюз, на гражданските права, правата на човека и основните права и свободи. И, съответно, на нас не е възложена важната задача да съставяме проекта на годишния доклад за състоянието на основните права и свободи в Европейския съюз. Последната резолюция на парламента по този въпрос бе прията през септември 2015 година. Работи се вече по е, поредния годишен доклад. Нашата комисия е, вече има възможността да обсъди с Европейската комисия, с съвета и съвета на Европа, както и представители на научните среди, техните констатации, инициативи и идеи за е, по-добра, ефикасна охрана на основните права и свободи в Европейския съюз. Нека сега изслушаме нашия докладчик, господин Наги, който ще ни представи проекто доклада си. Имате думата, господин Наги. Благодаря. Благодаря ви. Uh, um, Здравейте, колеги докладчици Сянка. Искам да ви представя проекто доклада за положението на правата на човека в Европейския съюз през 2015 година. Имайки предвид хартата за основните права на Съюза, както и комуникета, съобщения, заключения на съвета, пътни карти, стратегии по тази тема. Имайки предвид бивши резолюции на Европейския парламент, доклади, доклада за основните права, на Агенцията за основните права последната година. Подготвихме последния доклад, чиято цел в 13 страници няма как да е да включи всички проблеми с основните права. Големия доклад е 60 страници. Така че тук сме засегнали основните наболяли проблеми от миналата година, както и темите, които са засегнати от докладите на парламента. Докладът е разделен на няколко основни теми. Най-наболелият е миграцията, интеграцията, където искаме приемливи решения, ресурси. Основното послание е да се подчертае значимостта на включването на мигрантите и в много случаи да се опитаме да избегнем сегрегацията. Друг един въпрос е свързан с сигурността и борбата с тероризма. Подчертаваме значимостта на това как трябва да се третират жертвите. Що се отнася до трафика на хора, съсредоточаваме се върху а, самите жертви, а в а, главата престъпление на омраза, е много чувствителна тема, В Обединеното кралство имаше такъв а, случай с един поляк. А, говорим за насилието срещу жени и се съсредоточаваме също а, върху децата. В много от главите а, говорим за това. Що се отнася до мълцинствата, говорим за търсене на решения са лица с увреждания, националните мълцинства, ромите. И накрая подчертаваме значимостта на една демокрация на участието, за да може традиционният политически живот да бъде обогатен, за да може да отхвърлим насилието, и агресията в Европа. Това е съдържанието на проекто доклада. Очаквам вашите въпроси. Крайният срок за изменения 16 септември 12-13 октомври. Искаме да се разгледат измененията в Либе. На 17 ноември е добре да се гласува, поне така бихме искали в Либе, за да може до края на годината доклада да влезе в пленарната зала. Благодаря. Yes, така, крайен срок за измененията споменахте. Ще припомня отново кога е. 16 септември, казвам го и сега, 12 часа на обяд. Благодаря ви, колега. Сега докладчиците в сянка. Господин Нидер Мюлер. Uh, uh, Благодаря, председателю. Благодаря на колегата за проекто доклада. Реалистична основа за дискусии е той. Искам един по-динамичен подход в този проект, който отразява промените от миналата година и последния доклад. Важно е да видим какво се случва с правата на човека, напредъка от година до, до следващата година. По време за, на застанието на докладчиците в Сянка ясно казах, че има определени сфери, в които бихме искали да има повече наблягане или подчертаване. Например, един такъв доклад не може да бъде прият без ясно посочване на върховенството на закона в Европейския съюз и държавите членки. Зная, че в доклада Интфелд се засяга тази тема, но фокусът в този доклад е различен. Ще направим грешка, ако оставим тази тема извън него. Имахме становище на комисията ФЕМ, там имаше някои полезни аспекти, свързани с равенството между половете и правата на ЛГБТИ. Мисля, че езикът на насилието срещу жените изисква от държавите членки спешно да ратифицират конвенцията от Инстанбул. Групата на социалистите също защитава достоинството, защитата и интеграцията на мигрантите Настояваме действия по връщане на мигрантите да бъдат извършвани при зачитане на основните права. Трябва да се предприемат действия и за ромите. Трябва да защитим свободата на речта, на... и да се борим срещу а, словото на омразата. Напоследък в Обединеното кралство имаме все повече престъпления на омразата. Трябва да изиграем своята роля в защита на основните права и укрепването на европейската демокрация. Трябва да посочим всички теми, по които е нужно повече работа. Не може да подхождаме избирателно в доклада. Ще подготвим изменения и Разбира се, ще работим за постигане на компромис. Благодаря. Thank you very much indeed. Thank you. And now... И аз ви благодаря. Господин Скрипек. Yeah. От ЕКАРЕ. Oh, sorry. I also, I, I also want to thank you благодаря на колегата за изчерпателната работа. В този доклад има много значими елементи. Той се съсредоточава върху най-уязвимите в обществото – децата, хората с увреждания, националните малцинства, особено ромите – жертвите на трафика и възрастните хора. Бих приел препоръките за правата на хората с увреждания. В този контекст трябва да отбележа, че колегата, извинете, колежката Стивенс работи в тази посока. Тя организира една конференция за многоязичието. Иска да покаже как богатото на езиково наследство играе много важна роля за постигане на равни права за всички. Този годишен доклад трябва да отрази какво се е случило миналата година с основните права в Съюза. Той трябва да почива върху хартата за основни права. Член първи говори за права, правото да бъдеш третиран достойно. Трафикът на хора отнема човешкото достоинство. И това е а, вторият най-ужасен проблем на този континент. Бяхме в лагери, където тези хора се експлоатират при техния път от една държава в друга. Как можем да наричаме обществата си развити, питам аз, като днес има повече хора роби, отколкото когато имаше търговия с роби. Над 30 милиона по света. Тоест, в Европа има много хора, които биват експлуатирани, е, изнасилвани и е, дори се възползват от органите им. Да, това се случва в Европа, колеги, и ние не обръщаме внимание. Правим се, че нищо не става. Най-големия срам на нашия континент е, не е битовото насилие, макар че то е ужасяващо и което разкъсва семействата. Не, не е тероризма и ксенофобията, които а, се занимават с цвета на кожата или етноса. Не е религиозната дискриминация, която използва догмите а, за унижение на другия, като се игнорира казаното от Исус, прави или говори с другите така, както искаш да се говори с теб. Най-големия срам на този континент е неуважението на член 2 на Европейската харта на основните права – правото на живот. Всяка година убиваме над милион граждани в отробата или точно преди раждане, като създаваме демографска зима, където е трудно да си представим, че ще настъпи пролет. Нашият континент, нашата култура, нашето съзнание са пропити с кръвта на невинните и дори не го споменаваме в годишния си доклад за основните права. Уважаеми депутати, знам, че има и други, които мислят като мен, а други са възмутени от това, което казвам. Деца се убиват в нашите болници, използвайки политическата си, използвайте политическата си сила да прекратим това. Дали имаме компетентност или мандат в тази война с бебетата, ние сме длъжни да споделим отличния медицински опит. Абортът не е добро здравоопазване. Нямаме въображение ли, че не може да се намери друго решение за онези, които се оказват неочаквано времени демографски погледнати, както искате го погледнете и затова спрете абортите в държавите членки. Това е нарушение на основните права. Благодаря. Um, liberal... Благодаря за либералите. Господин, госпожа Млинар. Благодаря, председателю. Първо искам да благодаря на докладчика за работата с докладчиците в Сянка. Този доклад засяга основни елементи, свързани с основните права в Европейския съюз. Смятам, че много елементи обаче са пропуснати. Ще кажа обаче нещо различно от казаното от преждеговорившия. Аз ще говоря за новите предизвикателства пред свободата на придвижване и личен живот, равенството на половете, тъй като има само една част, която е за насилието срещу жени, и, що се отнася до миграцията и обежището, ще кажа три неща. Първо трябва да подчертаем факта, че през 2015 година Европейската комисия прие много решения за нарушения срещу държавите членки за недобро прилагане на законодателството за общата система за обежище. Механизма за преместване не се полза от повечето държави членки. На трето място, в тази точка трябва да говорим за все повечето непридружени непълнолетни и рисковете, свързани с това и трафика на хора. Искам също да кажа, че главата за сигурност трябва да се основава на основни права и това трябва да бъде отразено в заглавието. И накрая искам докладът да се занимае с не спазването на основните права в съдебната система и не на последно място върховенството на закона. Това е посоката, в която ще вървят нашите изменения. Ще продължа да си сътруднича с докладчика. Благодаря. Um, Благодаря. Има ли някой от ГОЕ, който иска да се изкаже? Няма. Зелените Oh. EFDD. SPD. Е well, in that case, um... Няма. Чудесно. Госпожа Зипел иска да каже нещо. И след това госпожа Гомеш. Like very, very... Искам нещо съвсем кратко да кажа, тъй като не съм съгласна с начина по който се говори тук за аборт и да се говори, че аборт е убийство на хора. Неприемливо е това. Няма жена, която да прави аборт за забавление или защото е нещо чудесно. Няма такава. През вековете винаги е имало аборти. Има обаче някои, които са можели, примерно, с вековете да си платят, за това да не е толкова болезнено, или пък понякога се е случва така и че жената и детето са били мъртви или са били убивани по време на аборта. Преди да говорим за това, трябва да говорим за друго. В нашите държави членки много деца не живеят в приемливи условия и трябва да работим за това, преди да говорим така за аборта. Извинявам се, но трябваше да се изкажа. Uh, Благодаря, госпожа Гомеш. Първо подкрепям казаното от госпожа Зипел току-що за аборта. Аз трябва ясно да кажа, че много повече ме вълнуват онези, които вече са родени и които живеят в мизерия, отколкото онези, които не са. И дори юридически не са лица. Няма правосубектност. И така, искам да кажа, че най- ужасяващото заклеймяване на Европейския съюз по отношение на правата на човека идва от начина по който пренебрегваме бежанците и мигрантите в нашите държави, в Европа и начина по който те биват третирани. Един от колегите съвсем наскоро беше в Гърция срещна се с бежанци, които са отчаяни. Не са преместени, стоят в Гърция и нямат път напред. Майките дават бебето си, бебетата си на депутата му ги предлагат, предлагат му бебетата си, за да ги спаси. Част от тях оставят децата на пътя на асфалта, за да покажат колко са отчаяни, а ние не обръщаме внимание. Правителствата ни не обръщат внимание на ужасяващото страдание, което има ужасни последици. Факта, че не се интересуваме от онези, които казахме, че са 10 000 непридружени, мал, беж... непридружени непълнолетни. Сега сигурно са много повече. Колко са? Кой знае как ги използват? може би за органи или за тероризъм. Като че ли не се интересуваме от тях, това върви срещу нашата сигурност и правителствата ни не го виждат. Седят и се карат за това колко да вземат и колко не. И не се занимават с миграцията и проблемите, които се крият за нея и беженците. Искам да подкрепя казаното също така по-рано да, има пряка връзка с увеличаване на престъпленията на омразата в Обединеното кралство. Вижте какво правим с ромите, не успяваме да се справим с тях в много държави. Това е огромен проблем. Анита Млинер го каза. Трябва да се говори за върховенството на закона. Тази връзка между нарушаването правата на човека голяма част от хората, които са вътре в Европейския съюз. И наливането на масло в огъня на радикализацията, това е проблем за нашата сигурност, това е проблема. И затова Европейската комисия трябва да действа срещу тези държави, които нарушават върховенството на закона, което включва и правата на човека. Благодаря. Thank you. And I think Mrs. Kienge would like to speak as well. Госпожа Кенге. Грация. Благодаря. И аз започвам с пълна подкрепа на колегата Зипел. Трябва да се допълни и самоопределението на жените във всеки един текст. Трябва да започнем да мислим за това. Самоопределението на жените и това, което каза колегата, наистина трябва да бъде записано. Във всяка една реч, във всеки един документ трябва да бъде записано, още когато говорим за криминализацията на аборта или вявяването на жените за престъпници, ако правят аборт. Трябва да има уважение към човека. Казвайки това, сега искам да кажа няколко думи по темата. Първо, главата за иммиграция, интеграция и приобщаване. Според мен ще бъде важно да признаем в този документ фактът, че са нарушени правата на иммигрантите през 2015 година. Това е записано тук, но някакси като че ли не се говори толкова за интеграция, но е важно да се говори за прием, който е достоен, за да не виждаме тези снимки, които видяхме през 2015 година. Още нещо искам да добавя и то е свързано с гражданството. Бих искала, ако е възможно, е в този текст да се говори е, за политическо участие и там, където това се споменава. Отнемането на правото на глас на лица, които са на наша територия, е също едно нарушаване на правата на лицата. Така че трябва да се говори за признаване на правото на гласуване на много граждани, които са на наша територия. И накрая, за гражданството пак, необходимостта да се включи в този текст нуждата за хармонизация на отделните закони за гражданство, онези, които се раждат и растат на европейска почва, би трябвало да бъдат европейски граждани. Благодаря. Благодаря. Няма други, като че ли желащи да се изкажат. Давам думата на докладчика, ако иска той да каже нещо. So, thank you very much. Thank you, uh... Благодаря на докладчиците в Сянка за информацията. Предполагам, че техните становища ще се преобразят и в изменения. Много е деликатен този въпрос. Има много теми, които не са включени. Заради обема, който е ограничен при доклада, има много други доклади на парламента, които се занимават с тази тема. Ако включим всичко това, което споменахме, ще загуби силата си доклада по темите, които са теми на доклада и по които трябва да се застрочим, по които няма други доклади. Правата на децата винаги искаме да бъдат включени във всяка една тема. При миграцията, Съгласен съм, че може да говорим за други права на малцинствата и така нататък. Да, съгласен съм. Важни са правата на мигрантите и бежанците, Интересен е и въпроса, някой го спомена, за преместванията на мигранти в Европейския съюз. Ами правата на мигрантите, основните права. Знаем, че в Германия има много решения, по които правителството може да нареди на определен мигрант къде да живее. За това се дават средства. Как ще правим преместване в Европа, ако държавата не е интересна за мигранта? Как ще ги накараме да отидат в държава, която не им е интересна? Това са основни права. върху кого да оказваме натиск? Защо да оказваме натиск върху мигрантите, ако държавите не ги искат? Има достатъчно възможност за дебат, разбира се. На следващите заседания ще го засегнем, ще има изменения, в които ще бъдат включени тези теми. Мога да повторя, че до 16 септември може да подавате предложения за изменения. Следващото заседание 12-13 или след 13 октомври ще обсъди подадените изменения. Благодаря. И аз ви благодаря, както казах, припомням ви, крайния срок за изменения е 16 септември в 12 часа на обяд. Благодаря ви, господин Наги. Сега обаче възниква проблем. Следващата точка трябва да започне в 17 часа. Проблемът е, че въпросът е много важен, свързан е с либерализиране на визите с Украина. Не може да започнем по различни причини. Първо, няма ги основните оратори. Поканили сме заместник външния министр на Украина, който да е част в 5 часа. Така че, за съжаление, ще трябва да направим почивка до 15 часа. Моля ви, елате малко по-рано. Ако дойдат и основните ни оратори по-рано, ще започнем, но за момента прекратявам заседанието. zrazu, zrazu kluczka. IT Колеги, моля да заемете местата си. Е, незабавно трябва да започнем е, работа, тъй като е, предстои гласуване, което задължително трябва да произведем към 17.30. Пристъпвам към петата точка от дневния ни ред. Представяне на проекто доклада за либерализация на визовия режим по отношение на Украина. Предложение, което изменя акт 531 от 2001, 539 от 2001 година. Това е регламент. И така Украина ще влезе в списъка на страните без визов режим. На 26 май тази година Европейската комисия представи своето предложение. Днес госпожа Габриел, нашия докладчик, ще ни представи проекта доклада. Бих искал също да приветствам госпожа Зеркал, заместник министър на външните работи, отговаря за европейската интеграция на Украина, която любезно прие да ни даде актуална информация относно диалога между Украина и Европейския съюз за визовия режим. Сърдечно и благодаря за това. Отново бих искал да ви напомня, че предстои към 17.30 да гласуваме, поради което ви моля, колкото и важен да е въпроса, да се придържате към кратки изказвания. Позволете ми сега да дам думата на нашата докладчица госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие днес да ви представя проекта доклада за либерализацията на визовия режим между Европейския съюз и Украина. И преди всичко, бих искала да благодаря на отговорните представители на гражданското общество на Украина, както и на Европейската комисия, за отличното съдействие, което ползвахме до днес. При представенето на предложението от страна на комисията аз повдигнах редица въпроси относно зачитането на критериите по плана за действие за либерализация на визовия режим. Всички мои въпроси получиха удовлетворяващи отговори. На първо място е, бих искала да напомня, че либерализацията на визовия режим е, се вписва в контекста на все по-тясни партньорски взаимоотношения между ЕС и Украина. Украина е партньор от ключово значение за Европейския съюз в рамките на политиката на добросъседство и източното партньорство. Споразумението за асоцииране, подписано през юни 2014 година и едновременното му ратифициране от Върховната Рада и от Европейския е, парламент през септември 2015 година представят категоричен сигнал и свидетелство за споделените намерения на Европейския съюз и на Украина за значително сближаване възоснова на принципите на политическо асоцииране и економическа интеграция. Премахването на визовия режим следователно е конкретна реализация на тези споделени намерения на двете страни и на поетите ангажименти за запазване на мира и стабилността и е, развитието е, на страната, в случая на Украина, е, в европейска посока, в взаимна изгода и на двете страни, в частност на населението на Украина за опазване на неговата сигурност и гарантиране на правата му. Всъщност, можем да се поздравим, да, се, да сме удовлетворени от това, че диалогът за либерализация на визовия режим се оказва ефикасен инструмент за насърчаване на трудни и задълбочени реформи, в частност в областта на правосъдието и вътрешните работи. Всички критерии по плана за действие, що се отнася до охраната на документите, управлението на границите и миграцията, сигурността и поддържането на обществения ред, както що се отнася до външните отношения и правата на човека са изпълнени. В качеството си на докладчик аз отделих особено внимание на следните въпроси. Първо, борбата с корупцията. Три са решаващите институциите от решаващо значение, е, които вече действат в Украина в това отношение, Национално антикорупционно бюро, което специализира е, за преследване на корупцията, Национална агенция за превенция на корупцията, тези е, органи на Украина вече работят. Агенцията за предотвратяване на корупцията, която насочва вниманието си към политическата корупция и финансирането на политическите партии, следва да изиграе решаваща роля е, за да е, изгради допълнително доверието на общественото мнение в Украина в е, държавните институции. В електронното пространство ще бъдат публикувани е, средствата, имуществото на всички е, политически отговорни лица. През 2016 година институциите, които споменах, е, са обезпечени финансово. На второ място е, миграционните потоци. Трябва да подчертая, е, че е, днес е, на по-малко от 2% възлизат исканията за убежище от страна на украински граждани в Европейския съюз. И от друга страна, системата на връщане на лицата незаконно пребиваващи се оказва особено ефикасна по отношение на Украина с относителни стойности над 80%. Насърчавам Украина е, да работи все така за издаването на биометрични паспорти и за развиване на информационна кампания за е, правата на пътуващите от Украина в Европейския съюз. Европейския съюз и Украина следва е, да отделят особено внимание на трафика на хора и на организираната престъпност от двете страни на границата. Така стигаме до въпроса за сигурността. Бих искала да подчертая, че се събира информация за нуждите на Европол от украинска страна. На последен етап е работата по сключването на оперативно споразумение за сътрудничество между Европол и Украина. Поетите от а, Украина ангажименти и направените усилия от страна следва да се запазят, е, да се затвърдят във времето. Абсолютно необходимо е а, критериите, а, е, които а, е, към днешна дата са спазени, да се спазват а, е, и занапред. Процесът да стане необратим институциите за борба с корупцията следва все така да бъдат финансово обезпечавани и да се ползват с неотклонна политическа подкреп. За всичко това вече, впрочем, разполагаме с необходимите инструменти. В заключение, приканвам колегите от нашата комисия да подкрепят проекто доклада, като по този начин се утвърди принципа, според който всяка държава, удовлетворяваща всички критерии, може да ползва либерализиран визов режим. От спазването на този подход зависи доверието в Европейския съюз от страна на третите страни и още повече от страна на съседните на Европейския съюз страни, които вървят по европейски път. Този метод, този подход отразява зачитането на върховенството на закона, на международното право и правата на човека като фундаментални принципи на Европейския съюз. Благодаря предварително на всички колеги за техните предложения, за изменени и допълнения, за техните становища по доклада. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега, кой от докладчиците в сянка желая да се изкаже? Да, господин, господин Ален, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, за групата на европейските консерватори и реформисти от съществено значение е Европейският съюз да спазва собствените си правила и принципи. В случая зададените критерии и предварителни условия за либерализация на визовия режим по отношение на която и да било страна. Ако визовата либерализация по отношение на Украина е, е изключително важен въпрос от стратегическа и политическа гледна точка за всички страни, решенията следва да се основават все пак на обективни, а не на политически критерии. Последният доклад за напредъка се констатира, че Украина е извършила необходимото, предприела е необходимите реформи. Ако е така, не бива ненужно да се отлага либерализацията на визовия режим и ние можем да подкрепим направеното предложение. В същото време Украина е страна с голямо население – и с огромни економически и политически предизвикателства пред себе си, както и с сериозна организирана престъпност и корупция. Ето защо е важно работата за преодоляването на тези проблеми да продължи, така че нашите европейски съграждани да подкрепят безвизовия режим. Окоръжаващо е, че е, към днешна дата е, броят на отказаните молби е, за виза от е, Украина е, е, е нисък. А и че е, броя на върнатите лица също така е висок. В заключение каза ораторът на украински язик, е, пожелавам успех на Украина в нейните начинания. Следващия докладчик в Сянка, господин Ержек. Благодаря, господин председател. Европейската комисия е стигнала до извода, че Украина е, отговаря на предварително определените критерии. Бих искал да ви информирам също така, че преди е, лятната вакансия наша делегация от страна на, на либералите в Европейския парламент посети Украина, разговаряхме с външния министр, с президента Порошенко, с е, е, областни и местни управи. Посетихме също така ГКПП на границата между Украина и Полша между, и, и, и, и успяхме на място да, да видим как а, граничните служители се подготвят за либерализацията на визовия режим. И е, констатациите ни ни навеждат на същия извод, е, до който е стигнала и Европейската комисия. Е, разбира се, неправителствените организации все така настояват за по-бързи действия за борба с корупцията и е ясно, че Украина трябва да продължи по пътя на реформите, но общо взето ние е, определено подкрепяме либерализацията на визовия режим. И освен, е, че това ще доведе до облегчаване на пътуванията до Европейския съюз, за Украина либерализацията на визовия режим, даваме си сметка, представя е, значителен стимул по пътя на реформите. Това ще е, бъде категорично послание от страна на Европейския съюз, че ние не сме изоставили Украина, че сме рамо до рамо с нея по пътя й. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа е, Зеркал, заместник външен министр е, и като и напомням все пак, че времето ни е ограничено, за което и благодаря. С интерес очаквам нейните думи. Е, уважаеми господин председател, госпожи и господа депутати, за мен е голямо удоволствие, е, че мога да кажа днес няколко думи е, за желанието на Украина да постигне безвизов режим с Европейския съюз. Плана за действие за визова либерализация се превърна в пътна карта на реформите в Украина в различни области на обществения живот по самия план за действие – и бих искала да ви напомня, че планът а, а, съдържа 144 а, параметъра а, с 400 отделни мерки или стъпки. През последната година успяхме да изпълним повечето от предварителните условия, нагърбихме се с нови условия относно необходимите действия за борба с корупцията. Бих искала обаче да е, кажа няколко думи за главните ни е, постижения по изпълнението на плана за действие. Едно от тях, е, разбира се, е въвеждането на биометричните паспорти. От началото на 2015 година Украина започна да издава високо защитени биометрични документи за пътуване. И сега в обращение са 1,7 милиона биометрични паспорта. Е, който брой фактически е равен на броя на визите, издадени от Европейския съюз за същия период. Що се отнася до подправката на, на документи, европейски паспорти не са е, заловени, като подправени от 2007 година насам. От тогава насам е, Украина решително модернизира е, иммиграционната си система, създаде <clears throat> нова служба – модернизира информационно-технологичната инфраструктура, повиши квалификацията на кадрите и всички тези усилия е, водят до ефикасното изпълнение на спогодбата между ЕС и Украина за реадмисия. Граничните контролно-пропускателни пунктове са модернизирани с биометрична апаратура и са свързани с базата данни на Интерпол. Е, Всеки дневно е, установяваме е, преминаващи границата лица, които са издирвани от Интерпол и всички е, биват задържани. Управлението на границите е бе значително усъвършенствано, ежегодно се анализира рискът, на лице е общ контрол и патрулиране на границата, безплатна правна помощ се предоставя на всички нуждаещи се, в това число кандидатстващите за международна закрила. Споразумението за сътрудничество с Евроюз също бе подписано тази година на 27 юни. По-рано тази година приключиха преговорите по споразумение за стратегическо и оперативно сътрудничество с Европол. И сега изчакваме положителното становище на Европейския парламент и зелена светлина от съвета на Европейския съюз за подписването на споразумението. Националната ни стратегия за правата на човека бе утвърдена от президента. През август миналата година съответният план за действие вече бе готов към ноември 2015 година. И двата документа бяха изготвени в тясно сътрудничество с представители на гражданското общество и ние ежедневно следим изпълнението им. Следва да, да, да споменем също така измененията и допълненията на действащото у нас законодателство. У нас е, е забранена дискриминация по причина на полова принадлежност и сексуална ориентация. И през 2015-2016 година можем да се похвалим с осезаеми резултати в изпълнението на политиката ни на толерантност. И най-сетне особено внимание отделяме на борбата с корупцията. В тясно сътрудничество с международните ни партньори и гражданското общество приехме най-рестриктивната нормативна уредба е, за преодоляване на ширещата се у нас корупция – Въведени са е, прозрачни е, процедури е, за подбор на държавните служители, което повишава доверието в институциите. Доверието и подкрепата за институциите е гаранция, от друга страна, за тяхната почтеност. Стотици производства бяха образувани срещу високопоставени длъжностни лица, депутати, съди и прокурори. Е, електронната система за деклариране на имущественото състояние започна да действа от септември, от 1 септември тази година. Срок от 60 дена до 40 000 е, длъжностни лица е, от органите на местно самоуправление ще трябва да оповестят своето имущество под страх от наказателна отговорност. Общо ще бъдат обхванати повече от 300 000 държавни служители, представители на место самоуправление, депутати, магистрати и прокурори. Процес безпредседентен в световен мащаб – имайки предвид обема на имуществото, което ще бъде предмет на деклариране и броя на задължените лица. Благодаря на госпожа Габриел за положителната оценка, която дава на постигнати от нас напредък и изразявам надеждата да вземете правилното решение в подкрепа на Украина. И отново, сърдечно ви благодаря за възможността, която ми дадохте да говоря днес пред вас. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, че се взовахте на нашата покана. Мога ли да запитам дали Европейската комисия не би желала да каже нещо? Не. Словашкото председателство, може би? Не. Ми, хубаво. Някои други е, колеги, които желаят да се включат в разговора? case, I'm going back to the ref. Oh, ah, Mr. Boney, yes, please. Господин Бони. Thank you very much. Uh, uh, I also would like to... Благодаря ви. Благодаря на Мария Габриел за доклада. Важно е да получим цялостна информация. Вече знаем, че всички изисквания са изпълнени. Трябва да излезем в кратък срок с, с своите изменения, за да подкрепим визовата либерализация за Украина. Изключително важно е това за украинското общество. Така то ще разбере, че ние си сътрудничим и по украинската, и по европейската линия. Важно е също така за забързване на реформите, така ще се изгради и повече доверие между Съюза и Украина. Госпожа Гомеш, аз искам да благодаря на Мария Габриел за подробния доклад. Подкрепям заключенията й и казаното от нея. Изключително важно е, когато обещаем нещо, и партньорът ни изпълни всички изисквания, да изпълним обещанието си. Това ще бъде и политически, и стратегически важно след цялата извършена работа. Благодаря. И аз благодаря. Госпожа Габриел сега заключителни думи по чутото. Е, просто бих искал да благодаря на всички колеги, които взеха участие в дискусията, както и на заместник министър на външните работи на Украина. Мисля, че посланието, което отправяме е категорично и когато говорим за визи, говорим за отделните хора, за, за гражданите е, и е, в случая украинските граждани. Съответно, време е да си свършим и ние работата. Много благодаря. Искам да кажа на депутатите, че крайният срок за изменение 15 е септември в 12 часа на обяд. Благодаря ви. За няколко минути ще прекратя заседанието, за да се съберем за гласуване. Точно в 5 ще започнем с гласуването. Ladies and gentlemen, could you please check again that you have your vote? Дами и господа, моля проверете дали носите картите си за гласуване, тъй като ще започнат след няколко секунди. Right, ladies and gentlemen, uh, we will... Дами и господа, започваме с гласуването. Колеги, първо ще гласуваме по предложението, което изменя регламент 539 от 2001 година, което включва Грузия към държавите, които няма да имат нужда от визи за пътуване. Госпожа Габриела Докладчик, искате ли думата? No. Okay. Не искате. Добре, за това започваме да гласуваме. Um, First of all, uh, amendment 3. Изменение 3 и 4, които ще бъдат гласувани заедно. Моля, гласувайте. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. А, точките от преамбюла. Изменение едно Начало на гласуването. Това е точка 3А. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за 3Б, нов текст, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за точка 3. Начало на гласуването. От СЕИД са гласували повече хора. Много социалисти има в тази зала. Лоша работа. Един в повече. Моля ви, един от вас да устои на изкушението. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, сега гласуваме така изменения текст, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме започването на преговори и състава на екипа за преговорите. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към второто гласуване. Госпожа Холмайер. Ich möchte für die EVP eine kurze Stellungnahme zur Nachfolge. Името на ЕНП искам да направя кратко изявление във връзка с предстоящото гласуване. Изключително съжаляваме, че не беше възможно да се изчака Косово да изпълни всички критерии, но ние все пак смятаме за необходимо, както и останалите настояват Косово наистина да изпълни критериите, за да не действаме с двойни страта, стандарти. Такова гласуване по принцип се провежда едва след изпълнението на критериите, за да гласуваме всички с вътрешно убеждение. Жалко, че в случая с Косово не е така, така че ЕНП няма да може да гласува за либерализиране на визовия режим, докато Косово не изпълни критериите. Щеше ни се и настоява настоявахме да отложим глазуването с една-две седмици, защото когато говорим един ден за либерализацията на визите с Турция, ще трябва да прилагаме същия стандарт. Не може да има двойни стандарти. Или са изпълнени едни критерии, или не са. Щом Косово не ги изпълнява, много съжалявам, че днес ще има гласуване. Ако в пленарна зала има предложение за отлагане на гласуването, ЕНП ще гласува за преди да започнем дебат по този въпрос. Бих искал да а, коментирам следното. Uh, as drawn and as published, They have to be made at the appropriate moment in the agenda. Трябва да се спазват обаче правилата. Ако има възражения, те трябва да бъдат наведени, е, когато това е, е предвидено, е, в дневния ред. Днес в предвиденото време не са поступили официални възражения. Е, съжалявам, освен ако всички е, не желаят инак, аз мятам, че дневният ред трябва да бъде изпълняван така, както е определен. Но след като повдигате вие въпроса, госпожа Холмайер, е, като чисто процедурно предложение, бих бил изслушал някого, който е против вашето предложение, процедурно, ако желаете, и след това да видим докъде сме стигнали. Благодаря. Първо, благодаря ви, господин председател, за казаното от вас, че всяко изменение и допълнение на дневния ред следва да става по надлежния ред. Имаме процедурни правила или миналата седмица, или най-късно в началото на заседанието. И се питам какво толкова се е случило от 15 часа днес до 18 без 20, какви нови събития са настъпили, та някой да иска е, да внесе е, изменение на дневния ред. И съвсем накратко, е, разбира се, визовата либелизация по отношение на Косово не може да стане преди да бъдат изпълнени всички критерии. Само критериите следва, критериите следва да бъдат спазени и това е условие, въпросът да се повдигне на пленарното заседание. От името на нашата група ние няма да внесем въпроса на пленарно заседание, докато не бъдат изпълни критериите. Благодаря. Искам само да кажа на ръководителя на комисията нещо. Аз вече го обявих. Всъщност, в четвъртък миналата седмица изпратих тази информация на председателя на комисията. Не съм го обявила тази седмица. You realize the difficulty, don't you, uh, Mrs. Holmeyer, that I'm operating... Божо Холмайер, както знаете, аз работя по дневен ред. Давам възможност, поради тези причини, на всеки един, който има някакъв проблем, да повдигне този проблем и да има дебат в този момент, преди да се приеме същия този дневен ред. Когато дневният ред по време на самата сесия се приеме, смятам, че е много трудно да бъде променен. Тоест, да бъде променен сега. Разбирам аргументите ви, най-вероятно те са убедителни, закъснения и така нататък, но ако трябва да взема решение по въпроса, и сега стигам до момент, в който едно мое решение а, едва ли ще може по някакъв начин месеци след това да бъде променено, смятам, че трябва да се извиня, ако това е било обсъдено някъде зад колисно, но аз ще помоля сега да гласуваме, защото смятам, че това е правилният път. In which case, in which case I am, I am... И така, вземам това решение и преминаваме към гласуване. We can have a vote, please. Thank you. This is the last vote uh, for today as well. It's the legislative proposal. Това е последното гласуване за днес. Изменение на регламент 539 от 2001 за либерализиране на визовия режим с Косово. Госпожа Файон иска да каже няколко думи. Като докладчик бих искала да кажа, че това е изключително важен сигнал, тъй като изпращаме ясно послание към Косово. Казваме, ние сме сериозни и искам да призова властите в Косово да изпълнят последните указания, за да можем е, в пленарна зала да гласуваме за. Днес обаче може да се гласува, всички условия са е, изпълнени. Става дума за младото поколение. Либе винаги е подкрепила либерализирането на визите, така че подкрепете ме. Благодаря. Преминаваме вече към гласуването. Първо, изменения 1 и 2, които са идентични. Начало на гласуването. Социалистите отново гласуват с един човек повече. Много сте и без това гласуваме. Моля ви, не прекалявайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към членовете. Член първи, параграф първи, изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не се приема, отхвърля се. Отхвърля се. Преминаваме към член първи, параграф първи, изменение 11, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 2А нова, изменение 3. Начало на гласуването. Отхвърля се. Точка 4 бе нова, изменение 4, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 4, изменение 5, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 по точка 2 от преамбюла. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 3. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме така изменения текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме въпроса за началото на преговорите и състава на преговорния екип. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Yeah, е необходимо абсолютно мнозинство. Благодаря, дами и господа. Гласуването приключи. Just before you leave, uh, any other business? We have no notice. И друг по точка разни. Следващата точка, 8 септември, извинете, следващото стане 8 е септември, 3 часа след обяд, Брюксел и 12 септември, в 7 до 9 вечерта, Страсбург, специално заседание. Благодаря ви. Закрием заседанието.